Председателят. Buenos días, queridas amigas, queridos amigos, colegas. Скъпи колеги, добро утро! Започваме днешното пленарно заседание и първа точка от дневния ред – е докладът на господин Дойч за Европейската инвестиционна банка и нейният годишен доклад за 2008 година. Докладчикът има думата, колегата Тамас Дойч има 4 минути за излагане на доклада. Благодаря. Köszönöm a szót, elnök úr!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 и доклада за банката всъщност е темата на нашата е, заседание тази сутрин. Виждате заглавието в дневния ред. Е, всичко е пределно ясно. Но аз мисля, че е, тази тема крие много повече от това, което е, е в заглавието, а именно оценка дейността на Европейска централна е, инвестиционна банка преди две, от преди две години. Според мен ние навлизаме в една нова ера в Европейския съюз договор от е, Лисабонския договор влезе в сила преди 6 месеца, както всички знаем, и е, въздействието на глобалната економическа и финансова криза е, е нещо, на което трябва да намерим отговор. И очевидно, е, както казах, ние сме стигнали на ръба, сме на ръба на нова ера. Второто десетилетие на 21 век е, е, е, започва за нас е, с нова ера, с нов договор за Европейски съюз. Така че е, трябва да огледаме най-важните предизвикателства, свързани с банката. Това е нещо, което Европейския парламент трябва да разгледа и банката също. Говорим за дейностите на ЕИП от преди две години, от две години насам. Въпреки е, економическата и финансова криза, е, ние трябва да отчетем е, дейността на банката, тъй като тя реагира много бързо и ефикасно <clears throat> при самата поява на кризата и междувременно тя е, интензифицира, засили своите дейност, като засили е, кредитодаването на малки и средни предприятия, използва всякаква възможност е, да стимулира, да е, помага на, на предприятията за осъществяване на е, е, плана за економическо възстановяване е, всъщност е, в известен смисъл кризата създаде нови възможности за ЕИП, е, като им даде възможност да надзирават е, различните споразумения, да помагат за тяхното съществяване. И значителни стъпки бяха предприяти през 2008 преди влизане в сила на, европейски, на Лисабонския договор. Е, вярно е и съвсем осезаемо е това, че когато говорим за перспективата, за финансовата перспектива, Европейската инвестиционна банка вече е, отчита е, предварително тези показатели регионално развитие, нови енергийни източници, инвестиции, зелени инвестиции, инфраструктурни проекти. Всичко това е в сферата на нейното внимание. Е, Европейска ЕИП би трябвало да участва напълно, е, пълноценно в финансиране на стратегията С-2020, защото е, в фокуса на тази политика ще бъде създаването на работни места. Те вече са го учели в своята дейност и продължават да обръщат внимание на това, особено когато става дума за подпомагане на малки и средни предприятия. Няколко други неща искам да е, върху няколко други неща да спра вниманието ви. В бъдеще е, ЕИБ трябва да бъде призвана да помага е, в по инфраструктурни проекти, защото е, ние видяхме е, раз голямата, сме и на една голяма пропаст между отделни части на Съюза. Именно е, е, ЕИБ се опитва да, да, да изравни, да скъси разстояние, дистанцията между по-изостанали, по-напреднали е, държави членки. Е, Възоснова на работата, свършена през последните няколко месеца, аз се опитвам доклада да изразя конструктивна критика, но също, аз продължавам да смятам, че Европейския парламент ще оказва пълна подкрепа на, на ЕИБ. Благодаря и на, разчитам нашата подкрепа. Благодаря, господин Дойч. Много благодаря. Искам да ви кажа, че днес сред нас е тук господин Филип Майштат, председател на Европейската инвестиционна банка. Много сме удовлетворени от това вишучайшо присъствие. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председателю, на вас за поканата да взема участие в вашето заседание, в вашето пленарно заседание. Започвам и аз с благодарности към докладчика на господин Дойч за качеството на неговия доклад той, както и други членове на комисията, като господин Калфин и други колеги, бяха на посещение при нас. И аз съм особено удовлетворен от това чудесно сътрудничество между парламента и Европейската инвестиционна банка. Това е единствената международна финансова инвестиция, която е отчетна пред парламентарна институция. И аз мисля, че това е забележително. Нашият диалог протича винаги в ам, градивен дух и всъщност е основният залог, който ни позволява да работим като банка, но не като обикновена банка, а като банка, която е в услуга на европейските политики, обслужва европейските политики. Както каза господин Дойч, ние трябва да дадем отговор на кризата. От е, септември 2008 година насетне след фалита на Леман Брадърс, Екофин, министър, Министерския съвет на финансовите министри, ни изиска от нас увеличаване на кредитодаването за реални економически планове и проекти. И Искам да ви кажа, че ние устояхме на обещанието и заемите ни се увеличиха от 58 на 79 милиарда. С други думи, виждате процентното изражение на това увеличение. То е значително. Увеличаването на нашето кредито отдаване бе насочено предимно към тези сектори, които съвет и парламента ни бяха показали като приоритарни. На първо място бяхме призвани да сътрудничим и да отдаваме повече средства на най-засегнатите региони от кризата. Това са така наречените региони по цел конвергенция или сближаване, и региони, които бяха изпитали силни затруднения през 2009 година, като например Румъния, Унгария или Литва. Това всъщност обяснява а, нашите приоритети тогава и това, че сегашният и приоритет е Гърция. Договорихме се да увеличим нашите кредити и в Гърция като, като наш приму, принос към общите усилия за изправенето на крака на гръцката економика. Вторият сектор, приоритарен сектор е подкрепата на малките и средни предприятия. Финансираме всъщност, подкрепяме банките, за да могат те на свой ред да подкрепят план, проектите на малките и средни предприятия дадохме 12 милиарден кредит миналата година на търговските банки, които на свой ред ги даваха на малките и средни предприятия. И на трето място е, третият приоритет е борбата срещу климатичното изменение. Миналата година финансирахме с 17 милиарда проекти, които са директно, пряко насочени към ограничаването на парникови газове. През 2009 година изпълнихме това, което се очакваше от нас, а именно да се притечем на помощ и ние да дадем обща жертва, обща лепта на европейският план за възстановяване и историческо съвземане. Както всъщност посочи докладчика, продължаваме да работим по европейските приоритети, а именно стратегията Европа 2020 Стратегията е лансирана от комисията и съвета и парламента я обявяват за приоритет, което е приоритет и за нас. И в момента разработваме новационни финансови продукти, които да бъдат като леварич за проектите. Леварич механизми, които да помогнат за разработването на проектите. След това мандатът възобновяването на мандата на Европейската инвестиционна банка, комисията направи неодавна предложение, което всъщност е в същия дух като доклада на господин Дойч и се състои в търсене на, в оптимизиране на ефикасността на европейските операции, свързани с този външен мандат на Европейската инвестиционна банка. Този наш външен мандат ще бъде хармонизиран. 2 милиарда, които до сега бяха държани в резерв, ще бъдат освободени за проекти в областта на климатичното изменение, нещо, като ви споменах преди малко, като нашия трети стожер. Тези 2 милиарда ще бъдат нашият принос в сътрудничество с други организации, за да се изпълнят поетите на срещата на върха в Копенхаген от Европейския съюз. Знаете, че в Копенхаген бе очертана стратегия за високоскоростни действия и именно в рамките на тази стратегия ще работим ние как ще работим в сътрудничество с други национални банкови финансови организации. Ще създадем една европейска мрежа, която в крайна сметка ще оптимизира и направи по-ефикасно вложението в проекти за подпомагане на развитието в развиващите се страни. По това работим господин председател. Дами и господа, това бяха нашите три приоритета, три главни предизвикателства за следващите месеци и години, които исках да ви изложа. Благодаря. Аз ви благодаря, господин председател на Европейската инвестиционна банка. Сега давам думата на комисар Оли Рен, за да представи позицията на Еврокомисията. Господин председател, Господа депутати, от името на комисията искам да благодаря на господин Дойч за негови отличен доклад и да приветствам председателя на банката Филип Мейнштадт тук в пленарна зала и да го поздравя за големите усилия положени от Европейската инвестиционна банка за справяне с економическата криза и за подпомагане на плана за економическо възстановяване – като се имат предвид на обичайните обстоятелства и фактът, че банката откликна изключително бързо и увеличи кредитирането, банката успя да направи това поради отличния си кредитен рейтинг, дори а, в а, доста сложно време, време в което набирането на средства бе трудно. и смятаме, че банката насочи средствата в най-важните приоритетни области. Малките и средни предприятия, енергетиката, промените в климата, както и инвестиции в регионите по цел конвергенция, региони, които бяха най-силно засегнати от економическата криза. Освен това, в съвместна инициатива с Европейската банка за възстановяване и развитие и с Световната банка, Европейската инвестиционна банка успя да подпомогне страните от е, Централна и Източна Европа, които се сблъскват с доста трудни ситуации. Европейската инвестиционна банка изигра много важна роля – и ще играе важна роля в прилагането на Европейската стратегия 2020, особено що се отнася до инфраструктурата, зелените технологии, иновациите и малките и средни предприятия. Банката, освен това, помогна за комбинираното ползване на европейски грантове и финансови инструменти на Европейската инвестиционна банка във всички региони на Европейския съюз, включително и в тези в по цел конвергенция, където банката подпомогна освояването на структурните фондове. Много съм доволен от средносрочния преглед на външния мандат на Европейската инвестиционна банка, подкрепен и от доклада на господин Камдесю, който показва, че европейските гаранции към Европейската инвестиционна банка са насочени към един инструмент с изключително висок политически и економически леверидж. Доклада на господин Къмдесю съдържа и предложения, свързани с обвързването на външните дейности на Европейската инвестиционна банка с външната политика на Европейския съюз заедно с е, Европейската банка за възстановяване и развитие, въз основа на резолюцията на Европейския парламент за двете банки за 2007 година. Парламентът призоваваше тогава за по-добро разбирателство и сътрудничество между двете банки и много се радвам, че мога да кажа, че Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие постигнаха съгласие по отношение на страните, с които работят и по начините на сътрудничество. Тук виждаме едно тристранно сътрудничество с участието и на комисията. Основните резултати от средносрочния план са свързани с законодателното предложение, предложено от Комисията на парламента и съвета за изменяне на мандата на Европейската инвестиционна банка за остатъчния период от финансовата перспектива. Надявам се, че ще а, намерите това предложение а, добро, балансирано, солидно, защото то има за цел да засили съсредоточаването на външния мандат върху ключовите области, в които ЕИБ работи изключително добре, включително промените в климата, енергетиката, инфраструктурата, а също така и насочване на внимание върху аспектите, свързани с развитието. И така, господин председател, Дами и господа, очаквам една конструктивна дискусия и с вас, и с съвета през следващите няколко месеца по това предложение. Надяваме се, е, че отново ще постигнем съгласие още на първо четене, за да можем да продължим да гарантираме правна сигурност за външния мандат, който ни дава възможност ефективно да провеждаме външната политика на Европейския съюз. И сега от името на Комисията по економически и парични въпроси има думата госпожа Георги. И Комисията по економически и парични въпроси състави становище, в което излага своята позиция. В него става дума за добрите резултати от управление на, е, е, от мерките за управление на кризата, които ЕИП е, въвежда, преди всичко създаването на ликвидност, целта на което е да се компенсира спада сред търговските банки. Става дума за, едно, за по-голям обем средства за заеми, от което ще се възползват предимно малките и средни предприятия. Защо? Защото те са най-големия е, източник на работни места. В Европейския съюз в момента ние се борим с проблемите на безработицата. Ето защо едно задължително условие е да създаваме работни места. В този смисъл банката върши много добра работа, като е, пренасочва е, средства за различни цели Малките и средни предприятия, както казах, се възползваха от това, което им помага да засилят обема на своята дейност. И наистина трябва дейността на ЕИП да стане още по-прозрачна в това отношение, отколкото е била до сега. Знаете, че банката насочва вниманието си към държавите, които са най-силно засегнати от финансовата и економическа криза което, с което ще им помогне да е, намалят дисбаланса. Особено регионални банки, е, които също са включени в кръга на институции и партньори. И третото, което правят, е, те смятат, че е необходимо тези партньори да да предоставя 20%, да заделя 20% от средствата си за съфинансиране на, на МСП. Както казахме, ЕИП работи много добре, реагира на кризата адекватно. Разбира се, необходими са продължителни усилия, за да може заедно с комисията и с Европейската банка за развитие да напреднем в областта на създаване работни места. Благодаря. Благодаря, госпожа Иери. Сега от името името на регионал... Е, Комитета по регионално развитие, е, Комисията по регионално развитие, госпожа Калденбек, една минута. От името на регионалната комисия бих искала първо да благодаря за доклада на докладчицата наистина като е, регионална комисия ние приветстваме е, мерките предприяти от е, ЕИП. Наистина това е економическата и социална конвергенция, особено конвер... Европейската кохезионна политика, това е една от основните цели на банката и ние приветстваме точно това. 21 е, милиарда евро, които са отделени, е, това са 41% от общия обем на средства, които се отделят е, за заеми и за конвергенционни проекти от е, приноса на ЕИП за постигане целите на конвергенцията. Бих искала да подчертая използването на съвместни мерки заедно с комисията, които подпомагат изпълнение стратегията на банката и е, дават възможност за допълнителни е, дейности, е, да бъдат подпомагани допълнителни дейности. Благодаря. И така, сега от името на различните политически групи ще направят изявления някои колеги. На първо място господин Уди от името на НП. Благодаря, господин председател. Аз се обръщам към господин Мейстат с думи на добре дошъл и на благодарност. И го също така искам да поздравя докладчика и неговите докладчици в Сянка. Съжалявам, че няма представители на съвета, защото Европейската инвестиционна банка е представителство всъщност на държавите членки. Радвам се всъщност, че са днес тук сред нас, за да бъдат подложени на парламентарен контрол. Европейската инвестиционна банка има собствен начин на действие, но няма пруденциален надзор, защото е международна, международна банка, която все пак не е подчинена на международните финансови надзорни договори, органи. Аз е, направих едно изменение, в което предлагам да бъдат въведени и за ЕИБ такива мерки за пруденциален надзор. В противен случай държавите членки няма да могат сами да се справят с тези задачи на надзор и ЕИБ ще продължава да не подлежи на никакъв пруденциален надзор. Наистина, проектите, в които участва ЕИБ, са свързани с инфраструктури, с училища, с болници и как какво ли още не. Само, че банката, освен това, трябва да има непрекъснато непрекъснато трябва да се стреми да поддържа своя кредитен рейтинг ААА нашият инвестиционен бюджет в Евросъюза трябва да включва иновационни финансови инструменти. Затова предлагам Европейския съюз като, право, като правен субект също да се включи в Европейската инвестиционна банка. Това е капитал за бъдещето. Благодаря. От името на социалистите за една минута колегата Иван. Mulțumesc. Cred că suntem cu toții de acord că Banca Europeană de Investiții face... Благодаря, господин председател. Всички сме съгласни с това, че ЕИБ работи по европейски проекти. Проекти, които са успешни в повечето случаи, дори в времена на криза, тази банка успя да запази своя кредитен рейтинг от 3-ата. Какво значи всичко това? Европейското економическо положение в момента е, налага, налага преглед на мандата на Европейската инвестиционна банка. На първо място предлагам кредитите, които отпуска банката, да отговарят на Европейската стратегия 2020. Първо. Второ, тези кредити трябва да бъдат от, отдавани на амбициозни проекти – с европейска значимост. И на трето място ЕИБ да подкрепя създаването на един економически рамков механизъм, който да е по-ефикасен. Благодаря. За две минути и половина колегата Оли Шмидт. Благодаря, господин председател. господин комисар, господин Мейштад. Много благодаря на докладчика за отлично свършената работа. От името на групата АЛДА бих искал да изразя нашето задоволство а, за отлично свършената работа, защото банката много бързо се зае с мерките по справянето с финансовата криза, още в момента в който кризата достигна страните от Европейския съюз. Именно за това успяхме да се справим с кризата много по-добре, отколкото бихме успели иначе. Банката подпомогна увеличаването на кредитирането и така успяхме да гарантираме по-бързо възстановяване от кризата. ЕИБ, освен това, подкрепи малките и средни предприятия. Благодарение на тези инвестиции успяхме да смекчим последиците на кризата. И както знаете, 100 милиона души в Европа работят за малки и средни предприятия. Така че ролята на Европейската центр... Е, инвестиционна банка за устойчивото економическо развитие в Европейския съюз трябва да бъде подчертана. Доброто финансиране за европейската транспортна мрежа е един от най-важните компоненти във връзка с нашите дейности по осигуряване на економически растеж. Господин председател, за да се опитаме да се справим с дисбалансите в Европа, това е и основна цел в дейността на ЕИБ. Говорим тук и за по-силно по-силни съседни страни в економически план. И тук ЕИБ играе важна роля. Говорим и за справяне с измамите. От името на групата АЛДЕ мога да изразя нашето задоволство за това, че ЕИБ спази препоръките на Европейския парламент, правени е, през годините. Смятаме, че Европейската инвестиционна банка е един символ на прозрачността, който може да даде пример на останалите европейски институции. По заключителния протокол. Оказва се, че има твърде малко жени сред е, служителите в Европейската инвестиционна банка, особено сред директорите. Само 20% от всички служители в банката са жени. Смятам, че по този елемент Европейската инвестиционна банка трябва да подобри усилията си. И така, има много, много добри точки, но това е и една отрицателна черта. От името на Зелените за минута и половина, господин Ламбер, скъпи колеги, скъпи господин Майстат, ние имаме нужда от вашата банка, особено във времена, в които стана ясно, че банките и финансовата индустрия работят против нас против нашите интереси. Така че ние имаме нужда от един европейски публичен финансов институт. Ето за това смятам, че банката трябва да има нарастваща роля. Каква е тази роля? Според нас трябва да бъде роля на катализатор. Разбира се, тази банка не може да се нагърби с всички нужди на пазара, но може да бъде катализатор. Катализатор на промените в нашето общество, в нашата економика, за да можете да отговорят на две важни предизвикателства. На първо място, да се научим да живеем в с физи... и предвид физическите ограничения на нашата планета и на второ място да отговорим на предизвикателството на сближаването на начина на живот и на стандарта на живот вътре в Евросъюза и вън от него. Една цифра. Вие финансирате на енергийно равнище днес през 2009 година 3 четвърти от производството на електроенергия по традиционен начин и само една четвърт от вашите кредити са насочени към альтернативни енергоисточници. Не може ли да тази пропорция да бъде обърната? Три четвърти за альтернативна енергия и една четвърт за обикновена. Ето тогава ще се превърнете в катализатор и първокласен актьор на световната сцена. Благодаря ви. От името на европейски консерватори и реформисти, господин Чарнески за минута и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Благодаря на докладчика Дойч за превъзходната работа. Смятам, че очертаните в неговия доклад цели са много амбициозни, а именно увеличаване на кредитите. И това има смисъл всъщност, защото Европейската банка, инвестиционна банка е в служба на европейските граждани. Това може да се изрази в подпомагане на малките и средни предприятия, в поемането на повече ангажименти, особено в тези кризисни времена. Кризата се отрази много зле на малките и средни предприятия. Аз като поляк смятам, че банката трябва да подкрепя преимуществено и нашият регион, за да можем да заличим тези огромни различия в развитието. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Чернески. От името на Европа на свободата и демокрацията, една минута госпожа Андреас. When I look at the project's EIB finances, благодаря, господин председател. Когато е, виждам проектите, ми прави впечатление колко много компании, всички те ще получат помощ. Фирми като General Motors, Electrolux, Arsenal, Metal наистина използват АИП за меките заеми, които те, благоприятните заеми, които те предлагат. Наистина, те обаче създадаха ли работни места? Не, те изнасяха работни места, понякога към по-европейски държави с по-ефтина работна ръка, понякога и в трети държави. Примери за успеха на АИП. 350 милиона за увеличаване на капацитета. Изградиха нови фабрики в Румъния, Унгария и Полша. В Великобритания обаче се загубиха 200 работни места, така че не сме съгласни, че абсолютно, че ЕИП играе толкова важна роля в економиката на Европа. Тя изнася работни места и внася безработица по-скоро, отколкото обратното. Благодаря. И сега от името на независимите господин Ханс Петер Март. Извинете, Ханс Петер Мартин не е тук. Господин Молцер ще говори. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Разбира се, е, е с е, е, ясно е от доклада, че банката реагира е, много навременно и много е, адекватно на кризата. Разбира се, тя създава възможност за допълнителни работни места, но трябва да сме ясно, че е, кредитите трябва да стигнат до съответните предприемачи. So, ето защо аз подкрепям предложението за създаване на европейски орган за надзор. Той трябва да може да работи ефективно, е, да има достатъчни компетенции и да има мандата също така да да проверява е, сделки, трансгранични сделки, които се е, е, осъществяват от е, банките. Всичко това а, трябва спешно да бъде направено, за да се отговори на финансовата криза. Разбира се, трябва да се избягват и а, да се избягва при това и а, сблъсъка конфликт на интереси с Европейската Централна банка. Благодаря. И сега преминаваме към и изказвания от името на самите евродепутати. На първо място, за минута и половина, ще се изкаже господин Шон Кели. Е, е, е, Съгласен съм с колегите, които изразяват висока оценка за работата на ЕИБ. Тя реагира изключително добре и действа по много различен начин от частните банки с техните екстравагантни пакети за възнаграждение на служителите. Европейската инвестиционна банка е пълната им противоположност и трябва да я поздравим за отлично свършената работа и за бързите действия, за противодействие на економическата криза. Трябва да се подчертае, че Европейската инвестиционна банка заделя особено големи средства за малките и средни предприятия. Въпросът е обаче тези средства достигат ли малките и средни предприятия и ако не, то защо? Има ли начин да е, се даде помощ на онези малки и средни предприятия, които не са получили кредити, въпреки че са имали добри бизнес планове. Да не говорим, че има планове за намаление на тези средства с 22 милиона евро. И така, частните банки а, изглежда и използват средствата, които трябва да бъдат насочени към малки и средни предприятия, за свои цели. Има ли начин да спрем този процес и да го насочим в правилната посока? Господин... За минута и половина господин Гайер. Уважаеми председател Мартинес, е, господин Майштад, е, е, комисар Рейн, наистина използвам възможността да изтъкне значението на ЕИП за Европа и Европейския съюз и да кажа, че ние и в тези времена на криза е, в тези време на криза трябва да използваме този е, специфичен инструмент. Разбира се, това изисква и контрол в е, модерното разбиране на, на, на термина. Като банка ЕИБ има висок рейтинг, си спечели висок рейтинг и репутация и сред политическите среди. Е, тя е, го направи посредством подкрепата, която отказа на, на малките и средни предприятия, както и е, финансирането на проекти за, е, за борба с изменение на климата. Това всъщност издигна нейната репутация в очите на европейския дънакоплатец е, и тя е важен инвестиционен инструмент. Един въпрос искам е, да засегна, който е важен за моята група, който се отнася е, пряко на, към ЕИП. Наистина, ние приветстваме приветстваме действията и но трябва да е, искаме да видим е, е, да, да, да сме наясно, че кредитите, които отпуска, тя няма да потънат в някакви финансови данъчни пристанища. Господин Георенс, благодаря господин председател. ЕИБ е банка и институция, европейска институция като банка не трябва да забравя, че институции като институция, не трябва да забравя, че е банка. Трябва да отговаря с други думи и на финансови, и на институционни критерии и не бива да и не бива да поема прекалени рискове, особено в развиващите се страни. Това е поне, според мен, смисъла на споразумението между комисията и ЕИБ за интервенции и за участие в проекти по финансиране и подпомагане на развитието. Световната банка, нека да не забравяме как преди 5 години трябваше да понесе загубата от 5 милиарда невърнати дългове. Това не бива да се случва с Европейската инвестиционна банка, без обаче от друга страна пък да забравя задължението си да участва в подпомагане на развитието. Благодаря. Една минута за госпожа Бена Раба Тату. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател на ЕИБ, във вашия доклад за 2008 година пише, че външните дейности на банката отговарят на общите перспективи на Евросъюза. Така че строителството на ядрена електроцентрала в Йордания би било в противоречие с европейското законодателство, в смисъл такъв, че трябва да подпомага устойчивото развитие на света. Йорданските власти се обърнаха към Европейската инвестиционна банка с молба за финансиране на такава ядрена електроцентрала до през 2016 година. Така че аз съм много доволна от това, че получих уверение от ваша страна, че Европейската инвестиционна банка не е отговорила на тази молба и че смята, че следва да подпомага проекти, свързани с, слънчева енергия, с ветрени паркове в Йордания или където и да било другаде по света. Това обаче дали ще бъде начинът ви на отговор към други молби за финансиране на ядрени електроцентрали? Навявам се, че да. Сега за минута и половина колегата Кауал. E, Много благодаря, господин председател. Украина и нейната стабилност е цел за всички е, държави от Евросъюза, защото това е една от най-важните страни партньорки. Знаем обаче, че Украина има проблеми с, с бюджета си и че економическата стабилност е свързана с политическата стабилност. Ето затова е толкова важна нашата помощ за Украина. Колкото повече им помагаме, толкова повече ще имаме право да очакваме успешен завършек на реформите, който ще превърне тази страна в пазарна економика. Украинската криза не е само украинска, това е и наша криза. Ето, затова смятам, че днес сме изправени пред едно изпитание да проверим самите себе си, да видим дали можем да подпомогнем Украина. И аз мятам, че макрофинансовата помощ за Украина днес е повече от всякога необходима и трябва да бъде завишена нейната сума. Благодаря. Благодаря, колега Коуел. Сега за минута, за една минута има думата господин Салабракос. Благодаря, господин председател. Няма съмнение, че ЕИБ, която вече е също факт 50 години, работи изключително добре, като подпомага и финансира малки и средни предприятия, които са гръбнака на европейската промишленост, а също така ни помага да преживеем сегашната економическа криза, като запазим е, работни места, економическата и социална кохезия. Я знае се, че в Гърция в момента се развихри ужасна е, криза. Дали ще го наречем гръцка економическа или економическа и финансова криза, все едно. Само ще кажа, че ако Галилей е, не, беше жив днес, нямаше да каже, че, е, че Земята се върти, а ще каже, че тя се върти бясно защото трябва да намерим е, решение на опасната ситуация, в която се намираме днес. Какво трябва да направим? Да ускорим политиката си, да ускорим е, реакцията си на проблемите, които възникват непрекъснато трябва да дадем възможност на банката да се заеме и с други дейности. Това вече бе предложено от е, комисаря Оли Рен. Аз наистина е, съм много удовлетворен от коментарите, от неговите думи. Трябва да гледаме на бъдещата роля на ЕИП е, като на нещо много важно, а също така и ролята на рейтинговите агенции в държавите членки. Благодаря. Сега господин Мартин. Е е е, да, ясно е значението на ЕИБ. Колегата Кайнбах е, е, изтъкна при, при, приноса и за социалната конвенгенция. Аз обаче мисля, че тук става дума и за политически аспект. Ние е, живеем с притеснението, че все повече държави и партии е, имат прекалено много е, права. Това те правят. Е, е това си пречи да функционира социалната конвергенция в Европа, както бихме искали да функционира. Е, тук е, с това се скриват е, е, се скрива едно презрение към хората най-общо. Зад, е, зад политически лозунги и думи се скрива е, отношението към хората. Хубаво се говори, хубави думи, но, но чуваме, но, но за тях се крият мислите на психопати. Това е езика, който използва фашизма на Хитлер. Това са нечовешки политически чудовища, които, които повтарят повтарят тези е, лозунги. Е, много ви моля, нека да има прозрачност в това, което се прави, за да се борим с е, проявите на неофашизъм. Да, за минута и половина има думата госпожа Софи Окони. Merci, Благодаря, господин председателю. Този годишен доклад 2008 година, доклада на ЕИБ, всъщност е а, юбилей, защото ЕИБ от близо 50 години подпомага економическото развитие на нашия континент. Като банка за дългосрочно кредитиране, тя ни помага да се борим с кризата. Ето за това искам да подчертая нейното реактивно отношение от 2008 година на сам. 10 милиарда евро бяха освободени допълнително и инвестирани. И от името на Комисията по регионално развитие и економическата комисия съм особено заинтересована от това колко добре работи и възхитена всъщност от това колко добре работи ЕИБ с малките и средни предприятия. Нека така да продължават. Те имат нужда от кредитни гаранции, от техническо обслужване, като това, което предлага програмата Джереми. Например, френската област Уверния специално стартира една инициатива за подпомагане на малките и средни предприятия. 18 милиона евро, голяма част от които произхождат от ЕФРР. Е и за това искам сега специално да подчертая сътрудничеството между ЕИБ и местните власти. То е много плодотворно, господин Мейста. Трябва да се продължава в този дух. Благодаря за минута, за една минута има думата колегата Тайсберг. Благодаря, господин председател. Господин Майстат, в рамките на Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка реагира много бързо на кризата, отвои средствата за кредитиране и насочи особено голяма сума към малките и средни предприятия. Но що се отнася до външния мандат на банката, контрацикличните мерки не бяха достатъчно силни. Напротив, имаше и отрицателни последици в Азия и Латинска Америка. Оказва се, че в развиващите се страни отклика на кризата от страна на е Б е бил твърде бавен. Оценката е следната. Задачата е не само да се инвестира в тежка инфраструктура, да се подкрепят онези пазари, където частните банки не са готови да дават кредити. Трябва да се предоставя по-добър достъп а, до кредити и възможности за спестяване и за гражданите, и за малките и средни предприятия, за да помогнем на развиващите се страни. Благодаря. Една минута има колегата Ставракакис. Благодаря, господин председател. Драги колеги, Наистина, добре дошъл на господин Майштат в парламента. Поздравявам го за успешните дейности на ЕИП, както и неговите е, амбициозни бележки днес στον χώρο εργασίας τους και να εκφράσω επίσης τα ειλικρινά μου. Но съжалявам наистина е, за е, нападението срещу банката в Атина вчера и е, бих искал да изразя съболезнованите си, да изказвам съболезнованите си на, на, на близките на жертвите. Няма съмнение, че ефекта от днешната економическа криза до отчасти бе смекчен от дейността на, чрез дейността на ЕИП. Тя бързо откликна, като подпомогна малки и средни предприятия и това беше изключително полезно. Даде възможност на мнозина от тях да преживеят изключително трудни е, периоди. Особено е, важна беше ролята и в е, плана за увеличаване конкурентоспособността на Европа както и местната и регионална програма, както за която говориха някои от колегите. ЕИП е много по-важна е, и то не само за постигане целите на кохезия, но и целите на е, програма Европа 2020. След, сред е, средствата, с които тя разполага за действие, е възможността да се подпомагат енергийни проекти, както и да се създават работни места в Европа, да се създава е, устойчива заетост. Благодаря Балцити за една минута. Господин председател, господин е, председател на президент на банката, финансовата криза засегна всички нас и помощта на ЕИ за малките и средни предприятия беше особено ценна в този контекст. През 2008 ЕИП предостави 45, 42% с, че, увеличи е, заемодаването си на малки и средни предприятия с 42%. Кризата обаче продължава, безработицата е, се качва. Ето защо трябва да е, направим така, че ЕИП е, да запази е, под, това ниво на подпомагане на МСП, да им помогне наистина да се справят с е, капиталовите проблеми, пък и да преодолеят всякакви бюрократични е, спенки, е, спънки. Това е особено важно за държавите, които са най-остро засегнати от кризата. Според мен ЕИП трябва да обръща и по-голямо внимание на енергийните е, и транспортни инфраструктурни проекти. Благодаря. Господин Проинсиас де Роса. Благодаря много, господин председател. Ако не разполагахме с Европейската инвестиционна банка, сега щяхме отчаяно да се опитваме да я създадем. Много се радвам, че а, е, а, е, бе предложено увеличаване на средствата заделени за заеми и за подпомагане на развиващите се страни. Обаче ние е, пръскаме тези е, ресурси, защото не се работи достатъчно експертно. Необходим ни е европейски механизъм за финансова стабилност, създаване на фонд, както предлагат социалистите, така че държавите членки, които се атакуват от безкруполни спекуланти, да могат да разчитат на помощта на този фонд. Това много ще помогне на пазара и ще покаже на безкруполните спекуланти, че ние няма просто да чакаме да дойдат и да ни унищожат нещо, което се случва в момента с Гърци и което може да достигне и до други държави членки, включително Ирландия. И така. Минаваме към спонтанните изказвания. Корина Крецо, една минута. Много благодаря. В тези условия на криза ЕИБ успя. Успя бързо да се адаптира и да смени приоритетите си и да отпусне кредити предимно на малки и средни предприятия, тъй като всъщност те са изложени на най-големи рискове от кризата и на най-много, най-висок лихвен процент. Искам да знам до каква степен банката би била в състояние да съфинансира проекти в ново присъединилите се държави членки. Там е, малките и средни предприятия и регионалните финансови институции имат затруднения да, в, в достъпа си до финансиране. Това са страни, които не могат да възстановят бързо економиката си и да избегнат социалния и економически запад на държавите си. ЕИБ има такава роля в е, европейската архитектура, така че аз съм за това Евросъюза като прав... правен субект да участва в ЕИБ заедно с държавите членки. Благодаря ви, госпожо Крецо. Преди да продължим с процедурата за спонтанни изказвания, господин Мелцер поиска думата, тъй като бе засегнат от думите или всъщност бе обект на едно изказване на един колега, така че нека сега да отговори. Позволете една лична бележка да направя която Ханс Петър Мартин наблегна в своето изказване е, с е, Е, когато е, е, един депутат, ако, ако за един депутат политическата на един депутат не е работа да, да отхвърли и да, да очерне свой колега, това наистина са методи на тайните служби и това няма аз се опитах да говоря с него, е, но не желая повече да имам нищо общо с такива хора. Е, Ханс Петър Мартин е, Надявам се, че ще вземе предвид моето отношение и това, което казах. Благодаря. Благодаря, да, разбира се, ще бъде отразено в протокола вашата вашият протест. И сега продължаваме с а, така наречената процедура Catch the Eye, спонтанни изказвания на тези, които успеят да привлекат вниманието на председателя. И така, на първо място, господин Лухан Пето. Една минута. Господин председател, скъпи колеги, поздравявам ЕИБ за усилията, които разгърна, за да постигне общностните цели. ЕИБ има важна роля, особено когато има криза. Кри... Ролята й е жизнено важна. Особено при изпълнението на структурните и регионални фондове. Това е всъщност една от гравните цели на банката. 28 милиона, именно 48% от кредитите на ЕИБ са за проекти, принадлежащи на тази, на този сектор. Но, когато става дума за социални или образователни инфраструктури, които не отговарят на европейските критерии, не можем да се примирим, не можем да сметнем, че социалната интеграция и социалното сближаване е постигнато. Трябва да работим още повече. Благодаря. Банка европейна да инвестиции. Благодаря, казва следващият оратор, също от Румъния. ЕИБ има голяма роля за сближаване, за кохезия в Евросъюза и това е много ясно в времената на криза, в които живеем. Интервенциите, участието в проекти на ЕИБ бе много бързо и ефикасно и през 2009 година близо половин милиард евро бяха отпуснати под формата на кредити. Ето, това всъщност ще ни помогне да надмогнем различията между държавите членки. По-лесният достъп до капитал и финансиране на малките и средни предприятия ще ни помогне да се преборим с безработицата. Ето за това всяка година трябва да оценяваме ефикасността на кредитирането, за да има повече прозрачност и отчетност за това къде отиват тези кредити. Госпожа Андро Киене, благодаря. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин председател Мещат. Трябва да подчертаем, че Европейската инвестиционна банка играе изключително важна роля в тези тежки времена. Моята страна, Литва, е една от страните, които бяха подпомогнати. Тя получи възможности по пакета за стимулиране за малки и средни предприятия, както и за възобновяеми източници на енергия и за инфраструктурни проекти. Призовавам държавите членки да предоставят на ЕИБ по-голяма възможност за кредитодаване на съседните на Европейския съюз страни, особено нези на изток, които имат сериозна нужда от инвестиции в твърдите отрасли, като а, транспорта, инфраструктурата и енергетиката. Особено последният отрасъл е изключително важен. Председателят прекъсва ораторката. Благодаря, казва следващия оратор, господин Гджуб. Благодаря ви и на вас, господин Мейстат, като представител на ЕИБ. Поздравления и на докладчика колегата Дойч. Смятам, че има две главни цели, около които е построен нашия дебат стабилност и развитие. В, в Европейския съюз и в държавите членки развитието ще ни осигури сближаване ето за това малките и средни предприятия следва да получат повече финансиране в Лисабонския договор и в Лисабонската стратегия ясно се подчертава, че ако няма сближаване вътре и вън в Евросъюза, вън, например, източното партньорство, никога няма да постигнем сближаване. И тук Европейската банка има голяма роля. Благодаря, господин председател. Господин Майштат, интересуваме е, дебата по Базел 3. Как излежат сега нещата? Как ще се отрази това върху дейността на банката и какво въздействие ще има върху Европейския инвестиционен фонд? Смятате ли, че е, бонитета, който е необходим, необходим в една економическа криза, е, ще се, е, се развива добре в момента или е, има необходимост от подобряването и как виждате в е, бъдеще, е, как, виждате възможността да се отделя повече е, рисков капитал, капитал за предотвратяване на риска. Видяхте случая с Гърция. В трудни моменти би трябвало наистина да имаме подкрепата на Европейския инвестиционен фонд. Той ще се окаже особено значим тогава и Наистина сме благодарни за това, че банката за, е, оказва, обръща толкова внимание на малките е, и средни предприятия, също така и на големи мрежи предприятия. Благодаря ви, господин Рюбик. С това приключваме спонтанните изказвания и има думата господин Майнштадт за отговор. Заповядайте, господин председател на ЕИБ. Мерси, президент. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички, взели участие и участвали с коментари, бележки и мнения. Много от повдигнатите въпроси следва да бъдат дебатирани по-задълбочено. Аз сега не бих могъл да отговоря пълно, но мога да дам някои обяснения, особено свързани с контрол, управлението, надзора и нашата оперативност, нашият оперативен капацитет. Много от вас споменаха необходимостта да се подкрепят преимъществено малките и средни предприятия. Господин Шмидт бе един от депутатите, подчертали тази важност. Аз съм съгласен. Както знаете, без съмнение, през 2008 година лансирахме на пазара един нов финансов продукт за банково кредитиране на малките и средни предприятия и освен това да проследяваме изпълнението на тези фондове, които отпускаме. През последните три месеца на 2008 и цялата 2009 година отпуснахме 21 милиарда кредити. 16 бяха отпуснати и близо 90% в края на миналата година бяха стигнали реално получателя си. Ето това мога да ви цитирам, за да видите до каква степен нашето кредито отдаване чрез посредничеството на местните търговски банки е важно за малките и средни предприятия. Нашият партньор, нашият посредник са не само местните търговски банки, а и всякакви други местни финансови институции, които заслужат нашето доверие. Ето това са едни комбинирани операции, в резултат на които можем да гарантираме финансиране, едно финансово портфолио за малките и средни предприятия. Благодаря на госпожа Окони за нейните за нейните похвали. В този смисъл с конкретния пример, който даде от Френската област Уверния. Сега по въпроса за сближаването. Потвърждавам, че ЕИБ се старае да увеличава финансовите си операции в държавите или в регионите от тази цел сближаване – особено в новоприсъединените се държави и членки, разбира се и в старите, ако мога така да ги нарека, държави и членки. Опитваме се по този начин да заличим разликите между държавите членки и регионите по цел сближаване. Това вече го посочиха господин, госпожа Каленбах и господин Чарнески. По въпроса сега за структурните фондове, като един вариант на финансиране, има съвместни програми между нас и комисията за техническо обслужване на проекти, които се възползват от тези структурни фондове, които ги изпълняват. Проекта Джереми, например, превръща структурните фондове в финансов инструмент с револвиращ ефект, с други думи може да бъде многократно използван това Джереми, а Джесика преследва същата цел за използване на структурните фондове в областта на градоустройството и обновлението на градската страна. Среда. Сега по въпроса за енергетиката и борбата с климатичното изменение. Може би ще имаме възможност за по-задълбочен разговор по този въпрос, но ви казвам, че съм за и нашата стратегия отговаря на европейската стратегия за приоритизиране на альтернативните а не, енергии. Ако погледнете цифрите, които тук колегите цитираха, са от 2007-2008, тази пропорция 3 четвърти, 1 четвърт, но ако видите сегашното съотношение, ще видите, че повече от 70% е, от нашето енергетично финансиране е насочено към альтернативните и възобновими източници. С други думи, ние сме на път наистина да сменим знака на пропорцията на съотношението в енергийната ефикасност. Благодаря ви все пак за идеята. Благодаря и на господин Ставракакис, който цитира програмата Елена това е съвместна програма с Еврокомисията, която работи за оптимизиране на ефикасността на енергийното сътрудничество. По въпроса все още за енергетиката, госпожа Бенарбаб Ату Разбира се, искам да кажа, че ние уважаваме избора направен от всяка държава членка и ако една държава членка реши да строи ядрени централи. Няма ние да им се противопоставим или да им забраним, но в случая с Йордания избираме ние къде да сътрудничим и какво да финансираме. Господин Оди, искам да ви кажа, че ние сме за контрола, за надзора. Ние подлежим на контрол от Сметната палата, тъй като сме европейска институция и изпълняваме европейски бюджет. Ние всъщност сме най-контролираната международна финансова институция. Аз обаче съм за идеята за финансово контролиране, така че заповядайте каквито предложения имате, ние със сигурност ще ги подкрепим. Ако има някакъв европейски надзорен орган, ще приемем неговия контрол. Не се знае, може би, какъв ще бъде ефекта от това, защото все още няма точно уточнени критерии на контрол, но когато ги има, ще ги приемем. По въпроса сега за офшорното финансиране, много внимаваме с офшорните центрове, много внимаваме специален приоритет на нашата политика и е избягването на тези, на това на тези финансови измами, на това източване на средства към офшорни центрове. Господин евродепутат Шмидт е напълно прав по въпроса за равнопоставеността между мъжете и жените. Наистина е вярно, имаме много малко жени сред нашите висши менеджери и може би през следващите няколко години тази, този дисбаланс ще бъде поправен. Благодаря ви, господин председател. Аз ви благодаря на вас, господин председател на банката. Сега давам думата на комисар Оли Рен. Господин председател, уважаеми господа депутати. Нека първо да ви благодаря за този конструктивен дебат, насочен към фактите, който а, проведохме. Благодаря на господин Дойч за отличния доклад. И в тази връзка искам да кажа три неща. Първо, вярвам, че този дебат и този доклад ще бъдат една отлична начална точка за бъдещите дейности. Смятам, че много бързо можем да одобрим новия външен мандат на ЕИБ. Това е много важно, защото е свързано с външните ни цели, включително външните действия и политиката за развитие. Освен това, Европейската инвестиционна банка е много важен партньор на Европейската комисия, особено що се отнася до стратегията Европа 2020 и нейните цели за устойчиво развитие и заетост. Европейската инвестиционна банка също така е способна да подпомага създаването на инфраструктура, подпомага иновациите и малките и средни предприятия. И в тази връзка е, всички ние можем да поздравим банката е, за нейните усилия. Уважаеми господа депутати, третото нещо, което искам да кажа, е свързано с кризата в Гърция, която много от вас споменаха. Още вчера изразих в дебата своите съболезнования за жертвите, които загубиха живота си в протестите в Гърция. Насилието е напълно неприемливо в такава ситуация. Комисията работи изключително активно за стабилизиране на гръцката економика. Планираме голям пакет мерки за подкрепа за Гърция. Целта е да се подкрепи гръцката економика и да се постигне стабилност. Предложихме на Еврогрупата в края на миналата седмица един изключително голям пакет за финансиране и стабилизиране, който възлиза общо на 110 милиарда евро. Еврогрупата която се състои от финансовите министри на еврозоната, взе решение във връзка с предложението на Европейската Централна банка и МВФ. Много важно и трудно за вземане решение. Но тази отговорност трябваше да бъде поета. Надяваме се, че Европейският парламент много а, активно ще подпомогне нашите усилия, за да се постигне е, бързо и ратифициране в националните парламенти. Необходима е стабилност заради цялата еврозона. В момента може да се каже, че има един малък, сравнително малък горски пожар в Гърция и трябва да го спрем сега, преди да се е превърнал в огромен пожар и да е погълнал и други страни. Не сега е момента да бъдем популисти. Не сега е момента да събираме червени точки. А сега е момента да действаме отговорно по най-важния политически проект, който сме имали, проекта на солидарност. И сега в заключение две минути на докладчика Дойч. Köszönöm a благодаря, че ми давате думата, уважаеми господин президент, господин Майштат, комисар Рен. Позволете да благодаря на всички колеги, на председателя и на, комис... на комисаря за този задълбочен дебат. Защото, според мен, гласуването днес ще покаже, че всъщност преди да се стигне до него е свършена много задълбочена, прецизна работа. Разбира се, ясно е, че ще ни трябват пари, пари и още пари, но за да решим економическите проблеми, трябва да създаваме, да създаваме и пак да създаваме работни места. Това е и необходимо, и важно и очевидно ЕИП винаги е имало предвид е, тези цел и ще продължи да го прави в бъдеще, така че тя е партньор на Европейския парламент. Е, тя е един е, една инстанция, която ние консултираме за важни проблеми. Искам да направим е, така, че все повече инвестиции да бъдат е, инжектирани в економиката след кризата. Но когато говорим за политика на отдаване на заеми извън Европейския съюз, тук трябва наистина да обмислим за външния мандат. Аз слушах внимателно е, дебатите и коментарите на колегите тук. От тях става ясно, че държавите, които имат обща граница с ЕС, трябва да получат е, съответната подкрепа. Тя, това е много важно. Без спомена на спомената Украина, Балканите също и съм напълно съгласен с казаното в тази връзка. В заключение, позволете да, да спомена две имена. Обикновено благодарим на ключовите фигури, на водещите фигури, но нека тук да благодаря на господин Битон и господин Декрая, които наистина те бяха безценни партньори в е, работата, която е, свършихме. Накрая, но не най последно място, да благодаря на всички колеги, които участваха в тази работа, защото това беше наистина колективен труд. Благодаря. Благодаря ви и аз и моите поздравления за качеството на вашата работа. Ханс Петър Мартин поиска отново думата тъй като се почувства лично визиран, лично засегнат. Е, извинявам се, господин председател. Да. По силата на член 151 имате право на отговор, тъй като бе споменато вашето име. Но този дебат, припомвам ви, не може да се превърне в игра на пинг-понг. Единия засяга другия, другия засяга първия. Така че аз мисля, че можем да приключим вече. Време е. Давам ви една минута все пак, господин Мартин, за, за отговор, но моля моля да изпълните точно предписанията на член 151 и точно като се изпълни минутата ще ви изключа микрофона. Заповядайте. Президент. Благодаря, господин председател. Всъщност, е, тъжно е, че въобще се занимаваме с този въпрос е, Годин Мелице, е, тук е, каза една наистина. Да, наречеме психопат. В, през миналата година често ме пращаше в психиатрията. Искаше да ме праща в психиатрия. Това ли си са методите, с които действат ре, десните радикали? Това са методите на нацистите. Социал-демократическата група миналата година каза, че е, е, господин Менцел е, именно е работи и симпатизира на тях е, то по такъв начин не може да се работи. Е, в финансова и економическа криза е, не можем да се занимаваме с такива неща. Такова опасно разбиране от страна на 10 радикали е немислимо. И искам да изтъкна колко опасни са тези тенденции в Унгария, Австрия и другаде. Добре. Благодаря ви. Приключваме дебата. Гласуването ще бъде днес в 11 часа. Преминаваме към следващата точка.